дневния ред Южен Судан и по-специално отдел от неодавнашните отвличания на деца. Сега давам думата на авторите на резолюцията. Започваме с госпожа Джудит Саргентини. Dank u, voorzitter. Het conflict in Zuid-Soedan hoeft geen introductie. Благодаря, господин председател. Конфликтът в Южен Судан е конфликт, който вече познаваме много добре, говорили сме много пъти за него. Президента и е, неговия антураж е, предизвикват огромно страдание. Е, е, за пореден път имаше трагични инциденти. Деца на възраст около 12 години са били отвлечени миналата седмица, за да бъдат превръщани, превърнати в деца войници за една от двете връждуващи страни. Има една книга, написана от а, такова дете, е, е, което е било отвлечено, което после е избягало от базата за тренировки, което се озовало в е, лагер за бежанци, след като е избягало. Трябва да спасим тези деца. Господин Ежек. Благодаря, господин председател. Радвам се, че успяхме да се споразумееме и да постигнем една обща резолюция, защото осъзнаваме проблема в Южен Судан. Милиони 400 хиляди души са били разселени и 2000 деца са били е, отвлечени за деца войници и момичета, и момчета, и други деца са били отвличани. За това. Радвам се, че Европейският парламент в резолюцията си приканва международната общност да свика нова донорска конференция за Южен Судан, когато стане, това стане възможно. Аз съм в постоянен контакт с много от работещите на терена и знам от тях колко е страшно положението на място. Но всички, всички фактори са на лице, да, за да можем да очакваме наистина едно много е, бедствие с огромни размери. Трябва да се включат е, всички страни в е, е един диалог за мирно, намирен процес. Само по този начин ще можем да потърсим решение на проблема. Благодаря като автор на резолюцията давам думата и на госпожа Яна Житненска. Ďakujem veľmi pekne. V každom vojnovom konflikte trpia najviac detí. Od začiatku tohto konfliktu... Благодаря ви, господин председател. При всяка война най-много страдат децата. 50 000 деца бяха принудени да напуснат училище от началото на този военен конфликт, 12 000 бяха вербувани за войници. Говорим, освен това, за голям брой деца, жертва на отвличания. Голяма част от тези деца са принудени да станат деца войници и след това окупят живота си. Но каквото и да е съдбата им, всички тези деца са белязани за цял живот от насилието. Въпреки всички опити за постигане на мир в страната, този мир си остава само мечта. Затова и приветствам санкциите на ООН срещу представители на Южен Судан, които, се, които мирния процес. Благодаря ви, думата има господин Игнацио Корал, също автор. Грация, грация президенте. Благодаря, господин председател. Смятам, че просто няма как да се намерят думи, за да опишат нечовечността и ужаса на случващото се в момента в Судан. Децата войници, отвличането на момичета, Техното третиране като рубини и продажбата им на пазара като проститутки. Всичко това е напълно ужасяващо. Откакто съществува тази държава, там има само гражданска война. В чий интерес е това? Кой печели економически от тази гражданска война? Е, и от насърчаването на, на, тази, е, на този ужас. Благодаря. Следващият автор, който получава думата, е госпожа Тереза Хирменес Берсери Барио. Благодаря, господин председател. Правата на човека в Южен Судан и тяхното потъпкване е, може би, едно от най-големите престъпления в света. През 2011 година тази част от Судан а, се, е независимост от жените, младите момичета са насилствено карани да се проституират, деца се върбуват в армията, хиляди млади момичета и е, малки момичета са от, е, отвличани, изтезавани, изнасилване. Не можем, не можем да, да, да продължаваме да търпиме деца да бъдат а, е, нас, сил, насилвани да стават войници. Европейския съюз не може да остане ням свидетел на това варварство. Трябва да се защитават човешките права навсякъде и най-вече в Южен Судан. Следващият оратор е госпожа е господин Родригес. Им разполагате се една минута. Обригада, президенте expresamos a nosa forte. Благодаря ви, господин председател. Бихме искали най-строго да заклеймим използването на деца в армията и робството и сексуалната експлуатация на жени и момичета. Южен Судан е много богата на природни ресурси, страна, които, ресурси, които интересуват западния свят. Затова и трябва да използвам всички дипломатически инструменти на наше разположение, да сложим край на варварствата в Южен Судан. Трябва да наложим натиск върху страната, да сложим край на отвлеченията на деца и да гарантираме, че децата войници могат отново да се радват на своето детство. Трябва да, да положим усилия за подобряване условията на живота, за борба срещу бедността и недограването. Трябва също така да гарантираме и помощ за населението в селските райони, за да разполагат с необходимите средства, за да се изхранват, т.е. достъп до питейна вода и земеделски земи. Но не ние трябва да, да решаваме кой ще управлява Южен Судан. Благодаря ви. Следващият автор на резолюцията е господин Йозеф Вайдехолцер. Една минута. Благодаря много. Съвсем неотдавна пак обсъждахме положението в Южен Судан. Говорихме за разрушението на структурата на държавата, за разкъсването на социалните отношения. Надявахме се, че нещата ще се подобрят. Става дума за обсъжданията ни от ноември миналата година, но това не се случи. Нещата се влушиха, броя на вътрешно населените лица се увеличи до 5 милиона и една четвърт почти от населението страда от глад. Страната се разцепи на две и насилието е ужасяващо Върбуват се деца за войници и бъдещето на страната е изключително застрашено. Трябва да се действа. Не можем да забравяме тази страна. Благодаря, господин Вайденхолцер. А сега от името на политическите партии на първо място от името на НП господин Иво Штир. Благодаря, господин председател. Преди 4 години Южен Судан и неговите граждани получиха своята независимост. От тогава обаче хиляди млади момчета е, бяха вербувани за е, войници. Много млади хора, които бяха из, извън страната, се върнаха в страната, за да помогнат за нейното строителство, но те бяха, те бяха забегнали на времето от войната, но те се върнаха отново в война. И още едно поколение е, е е, жертва на войната. Деца биват вербувани от двете страни, от, от противопоставящите се сили. За това аз подкрепям санкциите на ОНЕ за онези, които, престъпници, които е, вербуват деца за войници. Сега давам думата на госпожа Гомеш от името на социалистите и демократи отвличането и върбуването на деца, за да се борят в да се, да се сражават било то за армията, на правителството или на опозицията в Южен Судан са практики, които трябваше да бъдат спрени чрез мирното споразумение, подписано преди една година, но то се провали. От самото начало на конфликта цари пълна безнаказаност и това не може да продължава. Международната общност трябва да се намеси, тъй като опити за постигане на мир се провалят. Страните в региона имат свои интереси в Южен Судан и съответно не са достатъчно независими трябва да се приложат санкции срещу лидерите, които възпрепятстват мирния процес. Европейския съюз трябва да наложи ембарго над продажбата на оръжия и също така на средствата, идващи от продажбата на петрол, когато те се използват за закупуване на оръжие и за продължаване на войната. Трябва също така да продължият анкетните комисии в Южен Судан. Масовите убийства и техните жертви трябва да спре, трябва да спре и безнаказаността. Благодаря ви. От името на групата на Ауди думата има госпожа Натали Гриспек за една минута. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Толкова много са военните сцени по целия свят, че си даваме сметка защо все повече граждани се страхуват за демокрацията, страхуват се за себе си и се затварят. И няма нужда да припомняме, че в Южен Судан най-младата държава в света е сцена на братоубийствени войни. Милиони деца са избити, други са отвлечени, малки момичета се превръщат в рубини и сексуални рубини. 12 хиляди деца са вербувани като деца-войници. Това е абсолютен ужас. Няма нужда да изготвяме и да подписваме резолюции. Трябва да действаме. Не може международната общност да остане бездейна пред тази катастрофа. Ето защо трябва да изискаме незабавно спиране на тези зверства, които са срам за международната общност и свободен достъп за хуманитарната помощ. Благодаря ви. Благодаря, госпожо депутат. Думата има господин Шон Кели от НП за минути и половина. Благодаря много, господин председател. Спомням си, че преди няколко години се изказах тук в тази пленарна зала, когато Южен Судан доби своята независимост. Тогава имахме големи надежди и надявахме се, че страната ще се придвижи напред, но за съжаление това не се случи. Е, всичко тръгна назад. Не може да се върви напред, когато има гражданска война в една страна, така както е сега в е, Южен Судан. Ужасяващо е това, че се използват малки деца за войници, е, това, че е, се отвличат деца от домовете им, е, от училища, дават им се оръжие и се инструктират тези деца да стрелят срещу други живи човешки същества. А тази сцена има големи ресурси, има нефта и ресурси, които могат да се използват, за да се развие бъдещето на държавата. Благодаря много. Преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Господин Нотис Мариес има думата. Благодаря, господин председател. Южен Судан е богата страна, която има много нефтени залежища и възможност да изнася този нефт. От момента на независимостта на страната, чуждите интереси е, някакси е, доведаха до конфликт, до сблъсък на интересите. В момента сме свидетели на гражданска война, разселени е, разселено население, много жертви. Това е проблем, който сме обсъждали тук, но сме свидетели на голяма хуманитарна криза. Над 4 милиона души са потенциални жертви. Най-големите жертви обаче са децата. Е, много деца са отвличани, за да е, бъдат насилствено е, вкарани в армията и да станат войници. Трябва да направим всичко възможно да прекратиме тази хуманитарна криза. Благодаря ви. Uh, Приемате ли синя карта от госпожа Петир? Имате думата, госпожо Петир. Аз съм наистина потресена от положението в Южен Седан, защото всеки ден деца са отвличани, вербувани в армията, отвличани от семейството си, жени момиченца са отвличани. Всичко това обаче е, и, и проблема е също така липса на медикаменти. Доколко това не е въпрос, който вие отправяте. Не, аз просто искам да попитам как достатъчно ли е да приемаме резолюции и не е ли нужно да предприемеме по-активни действия? Благодаря ви. Това е проблем, който сме обсъждали многократно. Положението е много е, тежко. Така че ние искаме да се е, предприемат конкретни действия. Първо, е, трябва, да, първо трябва да намерим е, какви са причините на кризата, т.е. залежи, петролните залежи, нефтените залежи. Кой е, печели от тази гражданска война, когато определиме кой е печелив, то тогава ще можем да възприемеме действия и да решим проблема. Take a Господин Неков уважаеми господин председател актът на отвличане на стотици деца е недопустим независимо за кой край на света говорим. събитията в южен судан са тежка съдба за местното население. европа обаче трябва да играе активна роля в търсенето на начин за справяне с това и други подобни предизвикателства заедно с международни организации защото конфликтите по света ежегодно се увеличават и все повече малолетни и непълнолетни или страдат или биват въвличани в тях ситуацията в страната е особено критична. училищата там биват използвани с военни цели а подрастващи биват вземани и обучавани за войници. по данни на международни организации над четиристотин хиляди деца са спрели да посещават училище през последните месеци заради конфликтите там. това са близо половин милион деца които стават рискова група. аз съм на твърдото мнение че европейската комисия трябва да помага в мобилизиране на ресурси за дългосрочна реинтеграция на деца които са били въвличани в конфликти като това трябва да стане в координация със специалния пратеник на оон за деца във въоръжени конфликти унисеф и други агенции. благодаря. kada smo dnevnog reda o radu Когато обсъждахме въпроса за правата на човека, а, говорихме и е, за ужасяващите нарушения срещу правата на човека в страни като Судан. А, действително, положението там е, е трагично, изключително тежко. 12 000 деца в момента са вербувани е, за деца войници. Това въжи и за двете страни в конфликта. Разбира се, има огромни интереси, економически интереси, свързани с Южен Судан и трябва да се сложи край на, на тези трагични развития. Благодаря. Господин Касталдо има думата. Благодаря, господин председател. Не за, не за път сме изправени под предподобен проблем. Не за първ път говориме за тази нещастна страна Южен Студан, за която суровините са по-скоро е, проблем, отколкото е, възможност за развитие. Десетки хиляди деца се превръщат в оръжие в е, ръцете на тези, които ги манипулират. Трябва да се вземат е, мерки за. Е, от повторно построяване на обществото, за построяване на училища, за реструктуриране на обществото. Трябва да се търси отговорност от онези, които е, печелят е, от гражданската война, онези, кои, е, за които нефта се превръща в кръв. Трябва да се, налага, да се наложи ембарго и на двете страни и най-младата суверенна държава в света трябва да се грижи и защитава своите граждани. А сега давам думата на комисар, комисар Хан. Не, извинявайте, господин председател. Това беше излучението ми за Даеш. Това беше за Судан. А, а имам и изказване относно а, заграбването на, на, на, на, на, зем, на, зем, на земи в Танзания. Аз смятам, че трябва да въведеме жълта карта, а не синя карта, защото колегите тук злоупотребяват с сините карти. И накрая, може би, трябва да показваме червен картон, но на ези, които злоупотребяват. Благодаря ви. А сега, благодаря ви. Наистина понякога се сблъскаме с подобни проблеми, а сега давам думата на господин комисар. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейски парламент, в Южен Судан има гражданска война вече от 15 месеца и всеки ден конфликтът се влушава с все по-потрясяващи хуманитарни последици за населението на Южен Судан. Наскорошното отвличане на група деца беше поредният пример за пълното незачитане на международното право за правата на човека от всички воюващи в страната. И международната общност заклейми тези действия възможно най-остро. Защитата на децата, жертви на военни конфликти е сред основните приоритети на Европейския съюз. Работим в тяхно сътрудничество с а, върховният представител на ООН за децата във военни конфликти с УНИЦЕФ, за да сложим край на този конфликт. Призоваваме и правителството, и позиционните сили да освободят всички деца, които, са, които днес са част участват във военните сили и да гарантират тяхната безопасност. Службата за хуманитарна помощ на Европейския съюз подпомага УНИЦЕФ за подкрепа на децата освободени от армиите. Също така е важно да се гарантира отговорност за извършителните престъпления в рамките на военните конфликти. ООН е нееднократно е е настоявала за публикуване на доклада на Африканската анкетна комисия. Този доклад, както стана ясно, беше изготвен от анкетна комисия, ръководена от Африканския съюз и по този начин носи историческо значение за борбата срещу престъпленията по време на военни конфликти в Африка. Очакваме с нетърпение конкретните резултати от дейността на тази анкетна комисия. Обедени сме, че хуманитарната катастрофа в Южен Судан се дължи на пълната безотговорност на политическите и военни ръководители. Те са тези, които използват насилието. Миналата седмица двете основни лидери в гражданската война за пореден път отказаха да стигнат до компромиса, който може да гарантира споразумението което може от своя страна да доведе до мирно разрешаване на конфликта. В отговор на това етиопският министр-председател поиска от регионалните и международни партньори да работят съвместно за нов тласък на мирният процес и да договорят един общ подход. И ние сме готови да подкрепим министр-председателят на Етиопия в неговите усилия. Съветът за сигурност на ООН също прие с единодушие резолюция за санкции срещу възпрепятстващите мирният процес, както и срещу лицата, извършили военни престъпления. Е, важно е също така да се наложат санкции без и то в най-кратки срокове. И в заключение бих искала да подчертая следното. От ключово значение е воюващите фракции в Южен Судан да пренебрегнат личните си интереси и да постигнат компромис в интерес на населението на Южен Судан, най-младата нация в света. Европейски съюз ще продължава да подкрепя усилията за постигане на бързо споразумение за разрешаване на конфликта. Благодаря ви. Vielen Dank. пани комисажу, за za выступление. Благодаря, господин комисар. Получихме седем проекта за резолюция. Дебатът приключва.